високо скорост на процедура, така че този инструмент скоро да бъде одобрен. Благодаря. Сега бих искал да приключа с дискусията, ако позволите да минем към следващата точка на дневния ред, а това е положението в Тибет. Декларация на състоянието декларация на комисията. Има ли някой, който е поискал думата? Благодаря много, господин председател. Виждам, че Испанското председателство всъщност напуска залата искам да изразя дълбокото си разочарование, че, никой, че нито Испанското председателство, нито е, Върховният представител ще присъстват от тази дискусия. Техните столове ще са празни. Това наистина е позорно е, отношение към Европейския парламент, която е единствената европейска институция, избрана пряко от народа наистина много лош прецедент. Особено е, след като вече договор от Лисабон е в сила. Искам, господин председател, да ви помоля да, приба... да предадете на тези, които, присъ... Е, които отсъстват, че дневният ред на пленарното заседание се определя от парламента, не от е, съвета и не от новото испанско председателство. И че поне някой от тях трябваше да присъства днес тук. Да, ще бъдат информирани съответните е, инстанции, че е, всъщност Испанското председателство е, от месец вече са заявили, че няма да могат да останат, че не могат да останат по-късно от 16, 18 часа и 50, но аз ще предам вашите думи. Господин Шевкович, имате отново думата. Имате думата. Благодаря за търпението, господин председател. Аз все още бях на тема гражданска инициатива, но бързо ще трябва да превключа. Благодаря на Европейския парламент за това, че постави въпроса за дискусия днес. Мисля, че заслужава да го разис... да разискваме по него и трябва да започнем от описание на фактите, а именно, че нашите взаимоотношения с Китай е, които за нас са много важни и стратегически, е, значително напреднаха през последните години. И именно защото имаме такова стратегическо партньорство, което е, става все по-силно, това ни дава възможност да решаваме, да се занимаваме с всички въпроси, включително най-деликатните. Ние изградихме една, е, една внушителна рамка от редовни е, взаимодействия, диалог на високо равнище, е, на кои, където изглаждаме въпроси, по които имаме различни мнения. Тибет е един от тези въпроси. Очевидно е, че различията с Китай по Тибет си остават. Наистина сме разтревожени от състоянието на правата на човека в Тибет, от факта, че Тибет до, голям, Тибет до голяма степен е затворен за международните медии, дипломати и хуманитарни органи, е, организации, тревожени е и липсата на, на предък в е, разговорите между Далай Лама и китайските власти не би трябвало да има никакви, никакво място за неправилно тълкуване. Ще по, на позицията на Европейския съюз. Европейския съюз зачита териториалната цялост и не, е, независимост на, на Китай но ние сме за, мирно, за мирен диалог и помирение между Далай Лама и е, китайските власти. Този диалог трябва да е конструктивен и по същество, като засяга всички съставки, е, основни моменти. Опазване религията, традицията на е, Тибет и да зачита е, желанието на Тибет за независимост в рамките на, на Конституцията на Китай. Китай Тибет, Тибет чаните трябва да бъдат включвани в процес на вземане решение. Това е част от техните човешки права ние непрекъснато отправяме това послание до нашите китайски партньори и слушаме внимателно какви са техните аргументи и наистина приемаме тяхта позиция в духа на общото уважение. Но правата на човека, е, правата на човека и тяхното спазване в Тибет е повод за наш за притеснение и това е, е тема, която непрекъснато засягаме в разговорите си с китайските ръководители. Тибетската страна неодавна подадаха меморандум за е, бъдещето на Тибет и бъдеща автономия на Тибет. Ние приветстваме е, готовността на Тибет да не искат е, независимост и отцепване от Тибет и това, че те са съгласни, че диалога е единствения начин за постигане на трайно решение. Европейския съюз приветства продължаването на разговорите от двете страни макар и със съжаление за това, че резултати няма от това. В заключение отправям апел към представителите на двете страни да продължат да засилват диалога в дух на откровеност и с цел постигане на трайно решение на проблема с Тибет. От наша гледна точка аз мога да гарантирам пълната подкрепа на Европейския съюз за такъв един процес. Благодаря много, господин председател. Благодаря господин заместник председател. Сега от името на политическите групи ще дам думата на колегите. Госпожа Андрекине, две минути. Новия кръг разговори между Китай и Тибет не доведе до конкретни резултати и не подобри положението на гражданите в Тибет. Ние съжаляваме за отсъствието на изявление от Европейския съюз преди края на разговорите и се надяваме, че Съюзът ще излезе с изявление което дава оценка на резултатите от разговорите. Европейският парламент би искал да знае дали и по какъв начин Европейският съюз може да допринесе за достигането на взаимно приемливо решение на проблема на Тибет, да осигури истински спазване на правата на човека и истинска автономия. Второто, което искам да направя е да напомня, че Европейският парламент – държи, че Европейската комисия трябва да продължи да подкрепя всички усилия, които засягат гражданите на Тибет в области като здравеопазване, образование, достъп до работни места, равнопоставеност между половете, околна среда. По последния въпрос за селищата, планът за селищата и бежанците има план, който може да се отчете и подкрепи от Европейската комисия. Последното, което искам да кажа е, че президентът Обама наскоро се срещна с Далай Лама в Белия дом. Ние се надяваме госпожа Аштън да покани Далай Лама в Брюксел. По този начин ще могат да се координират националните позиции и да се оформи ясна позиция на Европейския съюз по въпроса. Назначаването на специален координатор на Европейския съюз за Тибет, което се, нещо, което фигурира и в бюджета, може да подпомогне оформянето на обща европейска позиция и стратегия спрямо Тибет. Благодаря. Благодаря. Минута и половина. Госпожа Деоркуиза. Много ви благодаря. Две години минаха вече след е, бунтовете в Тибет. И аз се надявам, че няма да има арести, задържания и смърт, както от преди две години. Ние сме говорили за Китай по много поводи през последните няколко месеци. Китай е един много важен економически играч и отношенията между САЩ и Китай, между Европейския съюз и Китай явно преобладават над въпроса за Тибет. Но Тибет е въпрос на човешки права. В този дебет социалистическата, позицията на социалистите е съвсем ясна. Ние имаме същата позиция като Европейския съюз. Ние защитаваме правата на човека, защитаваме диалога, срещите за постигане на споразумение. Ние приветстваме и поддържаме разговорите между представителите на Тибет и китайското правителство трябва да се постигне взаимно споразумение, което да спазва културните права на малцинствата и това трябва да бъде в рамките на териториалната идентичност на Тибет. Тоест да, да имаме единна държава. За жалост, комисията и върховният представител по външни въпроси и сигурност не е тук защото тя трябва да решава тези въпроси и трябваше да е тук е да проследи този дебат. Испанското председателство също няма тук представители. Но да ги обвиняваме е несправедливо, защото испанското председателство работи особено упорито. Господин Лопес Сагари да присъства на толкова много срещи. Имаме върховен представител, който назначихме и трябваше да бъде тук е да проследи тези разговори. Една минута за господин Риналди. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Съвсем ясно е, че Китай няма намерение да води диалог за Тибет. Неговата позиция в международната търговия, Олимпийските игри и промените, които настъпиха последно време, не доведоха до сериозна промяна в политиката на Китай прилича като девити голят. Изглежда има демографски дисбаланс в Тибет и преди две години имаше и военен натиск. Всичко това е особено притеснително. Тибетската култура, тибетската духовност е част от световното наследство и в момента това се губи. Отношението на комунистите е отношение на неразбиране. В, в Тибет има културен геноцид. И ние не трябва да допускаме това. Затова призоваваме китайското правителство преди всичко да приеме Тибет и тибетската култура такива каквито са. Приеха Хонг-Конг, една страна с две системи, защо да не станат три системи? Тибет спокойно може да бъде подкрепен от Китай. Така че призовавам съвета и баронеса Аштен за това. Мисля, че наистина е добра идея да има координатор за Тибет. И нека да не забравяме, че говорим за европейска гражданска инициатива. Гражданите в Европа показват много сериозен интерес и любов към Тибет, което засяга, разбира се, и самата същност на Европа. Ако говорим за ебарко над китайското оръжие, това също ще има значение. Благодаря. Госпожа Хаотала за 3 минути. Господин председател, аз искам да изразя критичното си отношение към факта, че Испания напусна залата. Те дори не изслушаха госпожа Андрикине. Тя каза, че съветът трябва да присъства на този дебат и да изрази своето отношение. Господин председател, вие сбъркахте и казахте, че Испанското председателство е казало, че не може да остане след 6.15, само че се оказа, че те могат да останат почти един час след, като, след първоначално обявение заради гражданската инициатива. Това не бива да се допуска. Върховният представител по външната политика трябва да присъства на дебата, който е толкова важен. Аз смятам, че моментът е много подходящ да изразим нова подкрепа на Европейския съюз за Тибет. Трябва да решим този въпрос. Девет кръга преговори между Китай и Тибет не доведоха до никакви резултати. Аз съм абсолютно съгласна с господин Риналди. Очевидно Китай не иска да има резултати. Очевидно иска да продължи да нарушава правата. Не можем да допуснем такова нещо. Преди месец бях в Дара е Салам. Аз се срещнах с Далай Лама точно преди да замине за САЩ за среща с президента Обама. И съм убедена, че трябва да представя разговора ни. Той е изключително мирен човек и е много е, вредно това, което Китай казва, че той е, е агресивен е, сепаратиста. Далай Лама казва, че представители на Китай са винаги добре дошли за среща с неговото правителство и да проучат архивите, за да са сигурни, че той не потиква към насилие. Но този въпрос непрекъснато се повдига. Обедена съм, че Европейския съюз трябва да осъди това поведение и да повдигне въпроса пред Китай. Ако Европейския съюз няма коража да защити Тибет, никой друг няма да го направи. Би трябвало да направим това, което направи президента Обама и да се срещнем с Далай Лама. Мисля, че върховният представител трябва да предприеме такава инициатива. Въпросът трябва да се поддържа на дневния ред и от Европейския парламент. Ние имаме различни специални представители за, и специални пратеници в различни части на света. Защо да нямаме специален пратеник за Тибет? Нетърпимо е съветът да не присъства на такъв дебат. Това е проява на страхливост и то в момент, когато говорим за толкова важен въпрос, какъвто е правата на човека. Благодаря много, госпожо Халтала. Хората от Тибет и тяхната забележителна будистка култура наистина е, са в центъра на нашето внимание и на всички, които милеят за правата на човека. Откакто Китай навлезе в, преди 51 година в Тибет, Тибет непрекъснато страдат от потискане на начина им на живот наистина постига, е, изграждането на високо е, високопланинската железопътна линия до Лаза засили влиянието и е, е хватката на Китай върху тибетския народ. Неодавна е, използваха недоволство в е, Тибет, за да е, за, подхранват е, своята политика в е, е, Пекин. Е, наистина възможно е да има една държава, две системи. Хонг-Конг и Макао са пример. Защо не и Тибет? Пекин е, ще е, усп... ни успекои в парламента, като каже, че е, всъщност е, е, това е не, не, незаконно на, на намеса в техните вътрешни е, работи. Но сигурността на Китай и вътрешния образ е, на Китай в света зависи от това. Аз добавям гласа си към тези, които наистина заклеймяват и съжаляват дълбоко това, че няма днес присъствие нито от Испанското председателство, нито представител, от, който отговаря за външните въпроси на Съюза. Господин Роси, една минута. Господин председател, скъпи колеги, наистина съм притеснен от думите, които чух тук още от комисаря. Ние признаваме териториалната цялост на Китай и това означава, че комисията признава правото за окупиране на Тибет. Ако това означава, това е много сериозно. Тибетският народ е непрекъснато под натиск. хората, които търсят не независимостта, автономия в е, контекста на Конституцията на Народна република Китай, искат да защитят е, тибетската култура без насилие и това е от е, взаимен интерес от, за Китай, но не получаваме адекватен отговор от Китай. Представителите на Далай Лама посетиха центъра на ООН с е, мисия за правата на човека. Помолиха да посети Китай и Тибет, за да видят какво става там. И мисля, че ние трябва наистина да се вслушаме и да направим същото, да създадем една европейска мрежа за координация в подкрепа на тибетския народ. Без е, сериозна международна намеса Тибет просто ще бъде загубен. Господин Скот, Тибет е красива страна. Хората на Тибет са търпеливи и потиснати. Може би много по-потиснати от Китай в целия регион. Мисля, че дискусията тази вечер показва сериозен консенсус на вижданията в Европейския парламент. Например, назначаването на специален координатор на Европейския съюз за Тибет. Събитията ни тласкат да вземем решение в парламента. Имаме проблеми, които продължават по въпроса на правата на човека в Китай. Изчезването на Гао Шишенг, защитник на правата на човека. Всичко това наистина са въпроси, които трябва да повдигнем и с е, световното изложение в Шанхай, което ще, открие през, е, ще се открие през май, около 4000 изложители ще участват там. Ако Европейския съюз не назначи специален представител, изтече ви времето, председателят прекъсва оратора. И така, драги колеги, стигаме до необявените въпроси. Е, давам думата за прав път на Кашмарек. Благодаря. Тибетския въпрос е, е отдавна на дневен ред преди две години е, след е, съответните възстан... Е, въстания имаше смъртни случаи, имаше арестувани ученици, студенти, които участваха в демонстрациите. Тибет Народа на Тибет няма право и няма възможност да практикува своите е, традиции, обичаи, е, религия. Това ни напомня е, полските комунисти, които говореха за Лех Валенса по същия начин, както сега китайците говорят за, за за Далай Лама. Надявам се, че и в този случай ще прогледнем за истината. Днес в Дарум jest to instytucja, która działa pod nadzorem... ...да 21-то заседание под надзора на правителството в, в, в изгнание на Тибет в този случай бихме могли да направим нещо. Затова жалко е, че съвета не е представен тук, не присъства, за да чуе нашия апел, който е насочен всъщност към тях. Подчертавам още веднъж това, защото непрекъснато при решенията си сме искали да бъде назначен такъв специален е, пратеник, е, който да говори и да, да посредничи в разговорите между Тибет и Китай. Още нещо. Не мога да разбера защо Китай е, е, отново ще бъде домакин на Олимпийските, младежките Олимпийски игри 2014 година а не могат е, и, и въпреки това не можем да им направим да, да, да постигнем нещо по правата на човека с Китай. Госпожо председател, Обеден е, съм, убеден съм, че можем да, да направим нещо за подобряване положението в е, Тибет. Е, наистина, само автономията би било едно устойчиво, трайно и дългосрочно решение. В Пекин, когато направихме посещение там, аз споменах, че това че решението една държава, две общества е, има аналог в една държава, две религии и можем да следваме тази логика и да работим в тази посока не само трябва да отправяме критика, трябва съвсем открито да е, кажем Европейския е, съюз, е, Романо Проди, госпожа Фереро Валднер, наистина видими личности от Европейския съюз би трябвало да се ангажират с това. Катрин Аштен трябва да присъства и да види как стоят нещата, защото много говорим за отношенията между Европейския съюз и Китай. Но знаете ли, уважаеми дами и господа, че съвета никога не е се е занимавал с тази тема. Тази тема на отношенията между Китай и Европейския съюз не е пос... била, на, на тази тема не е било посветено заседание в съвета. Можем ли тогава да, може ли да успеем тогава? Критиката не е достатъчна. Трябва наистина да посредничим по конструктивен начин. Благодаря, госпожо председател. Дълбоко съжалявам, че тази толкова важна дискусия се води тук. Но без присъствието на баронеса Аштън, върховния представител, която трябваше да бъде тук, не би трябвало да, да водим този дебат. Вчера тя дойде и представи външната, службата за външни отношения. Китай е много важна тема и тя трябва да бъде тук. Всичко това показва, че Европейския съюз като че ли иска, като пилат понтийски, да си измие ръцете от е, Тибет. Повечето страни е, просто искат да си търгуват с е, Китай и е срамно това, което се прави. Надявам се, че баронес Аштън ще си изсуши ръцета. Непрекъснато чуваме напоследък, че за заловени, арестувани от преди 15 години китайците говориха за, опрос... за освобождаване на Хималайския регион. Това наистина е, е цинизъм. В е, Ирак и Афганистан е, наистина е, САЩ поискаха подкрепата на държавите членки от Европейския съюз, но поне би трябвало да се е, прави нещо за по-добри условия на живот на потиснатите в е, е, Тибет, за правата на малцинствата. Правим това, защото в момента Тибет е превърнат в забележително за чуждестранни туристи, нищо повече. Въпреки това, Китай получава домакинството на игрите за 2014. Това е нещо, което аз просто не мога да разбера. Благодаря. две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин Качмаре говори за протестите през 2008 година. Изминаха две години и ние не знаем колко души са били задържани, колко души са били арестувани и колко души са освободени. Ние знаем каква е вината на тези хора. Те са манисти, манифестирали по напълно мирен начин, вейки тибетското знаме. Много е сериозно, че това, че две години след мирните протести не знаем колко души са участвали в тези събития и колко души са били санкционирани от комунистите. Китайският комунист говори, китайските комунисти е, осъществяват е, тревожна политика, не може да се използва националната сигурност като оправдание за нарушаване на правата на човека. Искам да поставя акцент върху необходимостта от европейска позиция към правата на човека и правата на малцинствата в е, Китай Китай сякаш се опитва да сплаши Европейския съюз и накрая искам да повторя позицията, която представих по време на пленарното заседание в януари, а именно, че диалогът по правата на човека е, е инструмент, който е показал своите недостатъци. Той е недостатъчен и мисля, че трябва да повдигаме този въпрос пред комисията. Самата Катрин Аштън каза, че формулата диалог по правата на човека следва да се ревизира. Напълно споделям нейното мнение. Благодаря. Господин Мигалски, една минута. Госпожо председател, дами и господа, разбирам че частните предприемачи ще имат полза от това да се е, пренебрегват правата на човека. Разбирам, че някои държави също го правят, но не мога да разбера е, как Европейски съюз може да прави това, защото Европейски съюз е, се основава върху нашите европейски цен... стойности и ценности и как е, ето, как, какво говорят самите факти. Госпожа Ештън не е тук е, е, и непосредствено преди дискусията по Тибет, Тибет съвета напуска залата. Наистина, единственото, което каза комисаря е, в уводните си думи, а именно, че трябва апелираме двете държави, е, двете страни да водят диалог. Шегувате ли се наистина? Ще апелирате към тибетските е, Тибет да, да, водят, да водят диалог, след като китайците не дават възможност за такъв диалог? Културното наследство на Тибет е наше общо наследство. В наш общ интерес е самоличността на Тибет, религията и езика да бъдат опазени и развивани при възможно най-добри условия. За жалост, случаят не е такъв. При, с покритието на индустриално развитие се извършва културен геноцид. Тибетците скоро могат да станат младсинство в собствената си родина. Това може да се промени само като им се даде статут на истинска автономия. Европейският е, съюз може да допринесе влиятелно чрез е, за провеждането на конструктивен диалог с проява на уважение към двете страни. Отбелязвам вашето изявление, господин комисар, че Тибет е сериозно в нашето безпокойство. Чрез такъв е, диалог, чрез е, разглеждане на въпроса от експерти по правата на човека, може да се постигнат успехи. Китай може наистина да стане велик, като покаже респект към младсинствата си. Като добър жест Далай Лама – Чийто авторитет е, се признава по целия свят, трябва да му се разреши да посети своето отечество. Европейският съюз трябва да се възползва изцяло от Лисабонският договор и да предприеме конкретни действия, за да защити един народ, чието съществуване е застрашено и е потиснат. Подкрепям идеята леди Аштън да се срещне с Далай Дама, и Европейският съюз да осигури специален представител за Тибет. Благодаря. Благодаря следващия оратор. Стасни, една минута. Госпожо председател, господин комисар, на 10 март отбелязахме 31-та годишнина от възстанието в Тибет, но и втората годишнина от бунтовете в Китай, в Тибет и в двата случая китайските органи реагираха с сила. Причината е, че те не са готови да водят диалог с легитимните тибетски представители искат постепенно да ликвидират тибетската култура и религия. От личен опит знам на какво е способен безбожният и материалистичен комунистически режим, сега една от старите култури в света, която е, е на хилядолетия, е изправена пред сериозна заплаха. Ние не бива да мълчим по този въпрос. Аз съм членувам в групата на приятелите на Тибет в Европейския парламент. Тази група съществува и в много страни в света. От 9 е, март има такава група и в Словашкия парламент. Мисля, че можем да спомогнем за решаването на проблема, като посредничим в диалога между представители на Китай и Далай Лама. Само по този начин може да се реши и проблемът с тибетските бежанци, които живеят в тежки условия в съседните страни. Призовавам комисията да не забравя тези хора в своите програми. Благодаря. Стигаме до процедурата. Е, спонтанни изказвания. Е, господин Валеса има думата. Благодаря, господа, господин председател. Да, изглежда всички проявяваме загрижност, всички е, е, е, сме на едно мнение. Е, но е, обикновено искаме да се проявим като добри е, хора. Аз е, е също е, завися като всички останали от ефтените стоки, е, внесени от е, Китай, но трябва е, ясно да е, вдигнем глас е, отчетливо срещу е, злоупотреби и е, срещу. Е, е, нарушаване правата на човека в, е, Кита, в е, Тибет. Е, мисля, че някой който от наше име да, трябва да, да определим човек, който да ни представлява, който от наше име да поставя нашите условия и изисквания. Трябва ясно да кажем, правата на човека, гражданските свободи са ценност, с които компромис не трябва да се прави. Благодаря. Когато говорим за Тибет и говоряки за Тибет, днес е въпрос на справедливост и не съм съгласен, че не съм съгласен, че това не е справедливо. В продължение на години отхвърляхме това, което става в Тибет и наистина трябва да признаем сериозните усилия, които делегацията на Тибет и Далай Лама правят, за да проведат диалога с китайските власти и за да стигнат до едно трайно уреждане на въпроса. Китай е този, който слага пред в колелата и ние не можем да подкрепяме това. Смятам, че темата е много актуална и нека да ви напомня, че тези, които пречат на решението, са китайците. Така че ясно трябва да посочим, че единственият начин по който Европейския съюз трябва наистина последователно да подкрепя правата на човека е да приеме, че си има определена цена, когато говорим за търговия и економика. Ако не приемем, ако не решаваме въпроса на правата на човека, никога няма да получим доверие. Elnök asszony, chairwoman, the 10th of March we... На 10 март чествахме 51 години от известното възстание в Тибет. Чрез последователен ангажимент за предста да осигури истински автономия на своите хора, Далай Лама предложи модел, с който да се търси път към демокрация чрез ненасилствени мерки. Ние, европейците, продължаваме да се учим от него светейшество Далай Лама. Наскоро той изрази своята солидарност с етническото угорско общество – и заедно с Санг Сучи и други ирланд... а, дисиденти, ние, Европейския парламент, трябва да осигурим спазването на правата на човека по целия свят. Като мълцинство унгарци в Румъния, председателят прекъсва оратора. Благодаря сега Херобер Майер. За мен Тибет е, е една е, окупирана държава, страна, земя и мисля, че е, много колеги спонелят това становище. Смятам, че е, всички държа... Е, европейски граждани би трябвало да са наясно с геноцида, който се провежда в Тибет. И трябва да си зададем въпроса ясно. Къде е, се намира? Къде остава Европейския съюз? Нямаме представителство. Е, понякога имаме остри реакции за други, е, по други събития, но го правим, когато стават за големи и, и важни економически държави политически и дипломатически стъпки трябва да се предприемат, защото и би трябвало по някакъв начин да привлечем вниманието към Китай и това, което става там. Оратора е прекъснат. Сега господин Вайгер следващи. Шtovана председуюча, jaz съм med tistimi redkimi, ki mu je bilo pred kratkim dana možnost. Да, наистина би трябвало да е, се направи стъпка напред защото е, всяка стъпка води, напредъка води, има и положителни и отрицателни страни. Традиционните е, стойности, традиционните е, ценности е, там се рушат, архитектурни е, ценности, модернизира се е, Тибет, е, което всъщност, е, което всъщност руши е, миналото. Реките се замърсяват, е, раз, е, разрушава се пейзажа. Е, това е напредък, модернизация, която има негативни последствия. и би трябвало е, да изискваме от Китай е, да направи така, че Тибет да получи също някаква полза от е, този напредък, а да не остане модел Шефкович от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че дебатът показа пределно ясно, че ние сме сериозно разтревожени за ситуацията в Тибет. Изказванията показват колко е силна тревогата. Повече от 50 години изминаха от възстанието в Тибет през 59 година. Дискусията показа, че ние искаме и двете страни да възобновят диалога без повече забавяне. Мога да ви информирам, че Европейския съюз приветства възобновяването на диалога между представителите на Китай и Далай Лама, който беше възобновен през септември 2002 година. Винаги сме подкрепили този диалог и се надяваме, че той ще доведе до, полити... до положителни резултати и ще разреши проблемите по мирен и устойчив начин. В политически диалог и в контактите с Китай представителите на Европейския съюз винаги настояват за прагматичен подход, за да се решат всички нерешени въпроси. Китай смята, че това е вътрешен въпрос тя, е, той обаче е, отбеляза становището на Европейския съюз. Европейския съюз повдига и въпроса за Тибет в политическия диалог и диалога по правата на човека с Китай. По-конкретно, непрекъснато подчертава това, че отдава голямо значение на свободата на изразяването и на е, вероисповеданията. Последните тенденции в диалога се следят много внимателно. Диалогът между представителите на Китай и Далай Лама върви и искам да ви информирам, че през последния месец бяхме информирани и от двете страни за последния кръг от разговори. Насърчихме и двете страни да постигнат значителен напредък. В заключение, госпожо председател, позволете ми да изразя своето мнение, че днешният дебат потвърди нашето желание да продължим да работим с Китай по този въпрос и за това, че няма да се откажем от усилията да се, подобрят права, да се подобри положението с правата на човека в Тибет. Благодаря. Край на изказванията. Уважаеми колеги, следваща точка на дневния ред са едноминутните изказвания по силата на член